Вчера, скъпи колеги, Тунис отново преживя трагедия, тъй като терористичен акт бе извършен в центъра и който доведе до смъртта на 14 души от охраната на президента. Нашата институция трябва да заклейми решително този отвратителен акт. Ние трябва да уверим тунизийското правителство и тунизийския народ за нашата неизменна подкрепа. Всички наши мисли и, а, са насочени към жертвите и изразяваме съболезнованията си на близките. Само преди две седмици терористите удариха в Бейрут, в Париж, в Бамако и а, в Тунис. А, на всеки, при всеки един такъв акт всички ние сме шокирани. Тези терористични актове показват за пореден път, че всички ние сме засегнати от тази битка. Битка, която ще водим решително при спазване на нашите демократични ценности. Трябва да засилим нашето сътрудничество с съюзниците и партньорите. Благодаря ви. Als erster Punkt der Tagesordnung Първа точка в дневния ред са изявления на съвета и комисията по повод атентатите в Париж. Първо давам думата на Никола Шмидт от името